ангажираност, само че има нужда от конкретни действия. Огромен, огромно количество информация беше доказано фалшива. Колегата Кал Юрант. Благодаря. Искам да благодаря на съвета и на комисията за изявленията и ще продължа на естонски. Дезинформацията не е нещо ново, но ние винаги се очудваме, когато ни залива нова вълна дезинформация. Дали свързана с избори или за действия на страните членки. А сега в кризата с коронавирус дезинформацията стигна нови вести. Първо, какви са причините за появяването на вируса, после фалшиви новини за възможностите за лечение. Ако не се преборим с действия, няма да има резултати. И, и тези действия трябва да бъдат достатъчно бързи информация, която не се базира на факти, трябва да бъде предотвратявана. Медиите имат своята отговорност в това отношение също така. Европейската комисия трябва също да има отговорност да се поднасят правилните факти – повтарям, че ние всъщност нямаме опит за справяне с такава ситуация, но трябва да реагираме достатъчно бързо, да има и хора, и средства, които да се занимават с тази тематика, да се подава информация на всички европейски езици. Благодаря. Моля да се придържате към време, времето за изказване, за да имат време и колегите. Господин Хротхойс, една минута. So, I very much welcome... При... Приветствам стъпките предприяти от Европейската комисия. Виждам, че те са доста предпазливи. Това може би са само първите стъпки по един дълъг път – е, очаквам нови предложения през следващите няколко месеца, но разбира се, ще видим какво ще се направи на практика. Европейският съюз разкри, че вътре, в сърцето на Европа се води операция, която се спонсорира от Русия и е насочена срещу Европа. Ясно е, че ако ние наложим санкции, тези хора ще бъдат лишени от а, възможностите да използват сървъри, да използват а, домакинство на сървъри, ще се ограничи пътуването. Така виждам аз ограничаването на дезинформацията. Нека да не гледаме само какви са симптомите, но и да търсим причините. Благодаря. Благодаря колегата Лакапел. Добър ден, Европейския съюз е наясно с това, че има много дезинформация. Има експерти в дезинформация, като Макрон. Той говори за принципите за предпазливост и затваряне на границите, но каза, че вирусът няма граници. Също така, помните, че се казваше, че няма нужда от маски, че те не помагат. В крайна сметка, Министъра на здравеопазването каза, че масираните изследвания не са полезни, не дават резултати. Много лъжи бяха казани, те имаха последици, за които трябва да се носи отговорност. Така че, госпожи и господа, не дейте а, да морализаторствате за фалшивите новини. Вие сте тъжен пример. Благодаря, дами и господа. Дезинформацията не е нищо ново. Тя съществува отдавна, но сега като имаме предвид е, развитието на технологиите, тя става все по-опасна. Днес е, дискутираме темата дезинформация. Парламента вчера гласува е, да се отнеме имунитета на наши колеги и включително на колегата Ги Верховщад. Това ли е начина да се борим с дезинформацията? Вчера се разбира, че може да се лъже в парламента, да се насажда омраза. когато а, се говореше в парламента, а, че е, хиляди в Полша са а, на митинг, на антинацистски митинг и парламента разреши това. Това ли е начина? Извинете, но а, пресрочихте времето си. Безспорно важна е темата. Госпожа Адинолфи, една минута. Благодаря. Маските помагат само за наболните и медицинските работници. Маските предпазват нас и другите. Няма доказателство за предавно човек на човек. Умерен риск, висок риск, сериозна болест. Не, не съветвам да се ограничават пътуванията. Наблюдна и мога да, да продължа. Кои, кои от тези твърдения могат да бъдат наречени дезинформации? Източника е един и същ. Световната здравна организация по време на тази пандемия органите, за които се смята, че са надежни, казваха всичко и обратното на всичко. Днес е, ние говорим за фейк, за фалшивите новини, разпространявани по мрежата, но нека да се замислим за така наречената официална информация и нямаше централна информация на, нямаше централно управление на кризата. Нека да помогнем на гражданите да могат да анализират критично източниците и да защитаваме достъпа до информацията. Председателката прекъсва ораторка. Следващият оратор е колегата Бонифей. Благодаря, госпожо председател. През тези месеци бяхме свидетели на непрекъснат поток от дезинформация по въпроси, свързани с епидемията COVID. И, бяха положени усилия да бъдат настроени европейците едни срещу други. В крайна сметка с този ангажимент на Европейския парламент имаме възможността да създадем специална парламентарна комисия за борба срещу фалшивите новини, за да се болим срещу онези, които искат да разделят Европа от интереси, които са далечни. През последните месеци, години имаше съдебни, журналистически разследвания, които говориха за пари, които са насочени към пропагандата. Ние трябва да защитаваме свободата на изразяване, но също така и свободата да познаваш източниците и нашата демокрация. Това е ангажимент, който трябва да бъде поет от всички институции. Председателката, е, моля за извинение. Пропуснах колегата Адамович, но разбира се, имате право да се изкажете. Заповядайте. Госпожо председател, уважаеми колеги, благодаря на госпожа Юрова за последната информация относно дейностите на комисията – мисля, че говорим за голяма опасност за Европейския съюз. Коронавирусът ни напомни, че добрата информация е животоспасяваща. В наши дни информацията е средство и за печелене на власт, и за губене на власт. Интернет е, всъщност само увеличава силата на информацията и също така на дезинформацията. Ние говорим за свободата на словото. Дезинформацията е обратния знак на тази свобода. Свободата не може да се използва за това да ограничаваш останалите в техните свободи. Решението е да работим за плурализъм, свобода на медиите и подкрепа на журналистите, както и достъп до информация. Благодаря колегата Дюрон. Президент. Благодаря. Господин комисар, госпожо заместник председател на комисията. Отново се сблъскваме с много неверни факти и виждаме колко сложна е истината много лесно сега се стига много надалеч с дезинформациите, с модерните технологии. Вие казахте, че трябва ефективно да се борим. Госпожо Юрова, вие говорихте, че идвате от свят, който е бил е, диктатура. Не бива да се връщаме в подобна атмосфера. И затова обръщам вниманието на комисията е, върху тематика, която също е важна. Не бива да бъдем наивни ефективни. Атаките идват от чужбина, има обаче и е, посегателства към демокрацията, които идват и отвътре. За това е, трябва да внимаваме да не се поддаваме от една страна е, единствено на усилия за контриране на атаките на нашите противници отвън, а да внимаваме да не да видим също така и какво правят социалните платформи. Те предприемат абсолютно различни мерки. Не можем да очакваме пазара да се саморегулира. Би следвало да направим нещо и в това отношение. Благодаря. Колегата Майер има думата. Благодаря, госпожо председател. Разбира се, няма абсолютна истина, няма абсолютна неистина. Аз искам да посоча, че има огромен брой случаи на дезинформация и кога... Австрийското федерално правителство и австрийския канцлер в началото на кризата казаха, че скоро всеки ще познава някой, който е починал от коронавирус. С това изказване се разпространи а, страх сред населението. И също така имаше а, постановление, което имаше информация за това, че е, има постановление забраняващо на членове на едно семейство да бъдат в е, една стая. Това се оказа напълно погрешно и подобна информация трябва да бъде разследвана. Е, госпожа Кемпа има думата сега. Господин Кемпа. Дезинформацията е едно от най-силните оръжия за разпространяване на хаос. Дезинформацията почива върху липсата на прозрачност. Проблем е използването на социалните медии, за да се борим срещу дезинформацията, трябва да бъдем прозрачни, открити и да си сътрудничим. Разпространяват се толкова много лъжи и полуистини за Польша и Унгария и никой не ги е опровергал. Тази дезинформация се повтаря. Освен това, е, последиците са вредни за Европейския съюз и неговата репутация. Проверката на фактите е много важно. И това не би трябвало да доведе до ограничаване на интернет. Благодаря, госпожо председател. Една от последиците на революцията в технологиите са и социалните мрежи. Но до голяма степен се създаде един вакуум, който се запълва от фалшивите новини – което означава, че трябва да помислим как да направим тези платформи по-отговорни, как технологиите да помагат в борбата с фалшивите новини, с всички, разбира се, предпазни мерки. Трябва да се прави проверка на фактите. Много е важно обаче да погледнем какво правим и самите ние – Необходимо е правителствата да дават достатъчно точна и достоверна информация. Наистина, ние видяхме как един държавен президент в САЩ говори за това колко е хубаво да се пие белина. Това също е вид дезинформация. Благодаря колегата Басо. Грация. La direzione intrapresa благодаря предприетата посока не ни убеждава. Става дума за това, че не бива да се потъпка правото на свободно изразяване. става дума за това, че трябва да се проверяват фактите. Специалистите по информация често са чисто и просто органи за пропагандата в Италия Онези, които искаха да се борят срещу COVID, бяха обвинявани в различни грехове. В борбата срещу дезинформацията не бива да допускаме да не бива да допускаме хората да се предоставят лесни за използване полуистини. Колегата Цовко. Госпожо председател, вече 4 месеца се борим с тази пандемия, която драматично промени живота ни. Вируса има тежки последици, но ние останахме единни в солидарността си. Пандемията с COVID-19 не е единствената битка, в която сме ангажирани. Виждаме сега какво се случва с дезинформационната кампания, за която има за цел да ни да покаже колко неефективно реагираме. Има кампания обър... Е, насочена и към Западните Балкани с цел да се насочва общественото мнение е, на страни или надалеч от Европейския съюз. Въпреки, че над 3 милиарда евро бяха отпуснати на този регион за борба с вируса. Е, твърди се, че обаче други регионални сили са дали повече. Трябва да има и увеличена видимост и информираност за всички мерки. Е, системата за бързо оповестяване също трябва да се справя с информацията. Европейските граждани също трябва да направят нужното. Председателката прекъсва. С това приключваме дебата и даваме думата отново на комисията и съвета. Сега думата има госпожа Госпожо председател, госпожи и господа депутати, благодаря за този много интересен и важен дебат. Обеден съм, че не за първи път обсъждаме силата на интернет, просто защото всеки ден сме свидетели на силата на интернет. Е, с интернет е полезен, но е, също така е трибуна, чрез която се подклажда ненавист и омраза. Е, ние сега започваме този дебат. Ние те първа ще обсъждаме въпроса за защита на изборите срещу дезинформация. Е, ще обсъждаме приватизацията на публичния дебат. Използват се алгоритми за продажба на стоки, но също така и така да се каже за продажба на политици. Всичко това може да влияе върху изборите. Ще трябва да обсъждаме всички тези много важни, но заедно това чувствителни въпроси. Очаквам да дебата да продължи, да си сътрудничим и съм сигурна, че към края на годината не само ще можем да отчетем задачата от гледна точка на комуникацията, но също така а, и ще отчетем добро решение на проблемите, пред които сме изправени. Благодаря. Благодаря. Думата има заместник председателя Борел Фонтеле. Благодаря за този дебат. Той разбира се не изчерпи темата, но имаше много интересни гледни точки, някои от тях наистина доста оригинални. Що се отнася до това, кой може да бъде жертва на дезинформацията – ето, някои от вас дори говориха за Адам и за това как е бил изгонен от рая. Не мога да си представя, че и Адам е жертва на дезинформация. Но такъв е нашия свят и ние говорим за нещо много основно, защото демокрацията зависи от информацията, с която разполагат гражданите. Гражданите правят своя избор – за да изберат, те трябва да бъдат информирани за опциите пред тях. Следователно трябва да има плурализъм в информацията, свобода в предоставянето на информация. Когато гражданите получават погрешна информация, те няма как да направят правилния избор. Това е все едно да управляваш самолет с много лоша навигационна система. Ето защо е толкова важно да говорим за информацията като обществено благо. Би трябвало да има системи за проверка, които да позволяват да се е, разбере дали някой лъжи гражданите. Защото Знаем какво е казал австрийския поет. Във всичко има и малко истина, и малко лъжа. Но, вижте, не е така. Има неща, които са абсолютно неверни. И също времено има и неща, които са безспорни. А иначе да се каже, че има нюанси, че има елемент на лично мнение в някои видове информация. Има идеологическа позиция. Разбира се, разбира се, че това е така, иначе няма да водим политически дебати. Но все пак, едно нещо е мнението, друго нещо е фактът. И както каза и колегата, ние не искаме да създаваме Министерство на истината, защото ето, моята колега го знае от собствената си страна, а също в Испания съм мина през такъв период. Ние не искаме министерство, което да контролира какво може да знаем и какво не. Ние искаме обаче да помогнем на гражданите да могат да разграничават между истината и лъжата. Това е основата на демокрацията. И не успеем ли да се справим, няма да се справи и демокрацията тук е необходимо да ни подкрепят всички демократични сили от целия спектър на парламента. Благодаря. Благодаря, господин заместник представител. И сега давам думата на съвета. Благодаря. Уважаеми господа депутати, приоритет приоритет е за нас е, темата, за да се спазват основните права, свобода на словото, на медиите, на сдружаването. Институциите са краявелен камък е, за устойчивостта на обществото е, срещу такива явления. Ще продължим да работим по всички направления за обмяна на информация и най-добри практики. Очакваме да се сътрудничим и с вас, за да се е, борим и срещу епидемията, и срещу дезинформацията. плана за действие, за демокрация и е, други предвидени е, програми ще ни помогнат в това отношение. Благодаря. Благодаря. С това приключваме дебата по тази точка от нашия дневен ред и сега ще бъде представен доклада на господин Астровичус за източното партньорство и доклада на господин Пико за препоръки за политиката на сигурност за Западните Балкани. Няма да има спонтанни изказвания. Господин Остравич. Госпожо председател, господин върховен представител, благодаря на докладчиците в Сянка които участваха в разработването на доклад. Източното партньорство има за цел да осигури тясно сътрудничество между Европейския съюз и 6 страни партньори. Подкрепата на Европейския съюз в съседството му ще определи ролята на Европейския съюз като глобален лидер. Лидерството предполага ангажираност. Това е лидерство предполага предоставянето на ясни послания към партньорите, а именно, че вашите стремежи се отчитат и като работим заедно можем да постигнем нужният напредък. Въпрос е само на време. През следващото десетилетие ние трябва да се стремим към повече интеграция и като е, акцента се поставя върху европейските демократични принципи. Съжалявам, че господин Борел напуска залата, въпреки че тук е, е комисаря Верхели. Аз имам лично послание към него. Нашите партньори имат нужда от е, специална помощ в укрепване на демокрацията, върховенство на закона и борбата срещу корупцията. Ние трябва да осигуряваме постепенен достъп до европейските европейски единен пазар и като създаваме единно економическо пространство. Нека да си напомняме, че европейската сигурност е неделима. Не можем да гледаме на нея чрез източно или западно измерение. И има само едно измерение, това е европейското и е крайно време да предприемем действия в съответствие с това виждане. Инициативата за източното партньорство се е наречена справедливо успех и тя ще продължи да бъде бъде успех, ако бъдем обединени в, в името на диалога и партньорството. Господин Вархели, лидерът на, на Християн-демократическата партия в Беларус си сряза вените в, в знак на протест срещу потисничеството. Аз ви призовавам а, за а, ясно, да изпратите ясно послание. Благодаря. Думата има колегата Пикула. Благодаря. Радвам се, че можем да говорим по тема, която е важна за бъдещето на Европейския съюз – Основното послание на този доклад е, че трябва е, Европейският парламент да подкрепи убедително напредъка по пътя към разширяването, защото разширяването е нашия най-ефективен инструмент на външната политика, на опазване на нашите ценности, върховенството на закона, просперитета – този доклад обръща внимание на нещо до някъде забравено за страните от Западните Балкани. Членството е важно, но то е в интерес и на Европейския съюз. За първи път след включването на Харватия ние приветстваме новата методология на съвета – и решението да се подновят преговорите с Северна Македония, с Загреб също и Албания също така. Бихме искали по-бързо да се затварят главите с страните, които вече са в преговори. И ясно е, че амбициозната политика има нужда и от амбициозен бюджет. Следователно, съвета трябва да се погрижи за това. А по парламентарното сътрудничество ще кажа, че Европейският парламент е готов да работи по подкрепата в този път към разширяването. Ние можем да бъдем успешни в международен план единствено ако работим добре с съседите си. Благодаря и сега от името на комисията комисаря Вархели. Госпожо председател, уважаеми депутати. Комисията е, приема като основен приоритет е, сътрудничество и ангажимент с нашите партньори по съседство. Западните Балкани, те са в центъра на Европа и са заобиколени от страни членки – през 6 месеца на нашия мандат, през е, февруари, е, предложихме разширена методология за сътрудничество с тях с цел да се повиши реномето на преговорите за присъединяване, да се засили тяхната политическа насоченост и да бъдат те по-динамични. През март е, съвета прие решение за започване на преговори за присъединяване с Северна Македония и Албания. И Албания. Тези решения с удоволствие отбелязваме бяха потвърдени от Европейския парламент. През април в подкрепа на мерките за борба с пандемията одобрихме 3,3 милиарда евро подкрепа заедно с банката, Европейската банка за инвестиции. Също така дадохме възможност за участие в инициативи, в които участват само страни членки. През май имаше среща на върха в, в Загреб. Показахме не само солидарност към този регион, но също е, изпратихме послание за засилен ангажимент от наша страна. Комисията имаше за цел да разработи и сериозни планове за економическо развитие на региона. Ще излезем и с проекто рамката за преговори с Северна Македония и Албания и с отчет за постигнатото до сега. Очакваме и да се приемат тези документи на първата междуправителствена конференция. Западните Балкани трябва да продължат с реформите за върховенство на закона, борба с корупцията, борба с организираната престъпност и спазване на основни права и човешки свободи. Колкото по-бързи и видими са резултатите, толкова по-бързо и ще се предвижат те в преговорите за присъединяване, както бе показано и в методологията. През есента ще приемем и годишен пакет от е, текстове. Също е, има и предвиден план за економически инвестиции в региона с цел той да се доближи до Европейския съюз. В плана се очертават много от областите, които вие споменавате, примерно свързаност е, в енергетиката и транспорта, цифровизация и екологосъобразен преход. Този план ще доведе и до економически растеж в е, региона, който е засегнат от пандемията. Що се отнася до източното партньорство, искам да благодаря на Европейския парламент за вашата подкрепа е, за нашата визия за източното партньорство. Е, приета беше общо съобщение, съвместно съобщение в края на март. Също миналата седмица на конференцията на министрите по външни работи бе потвърдена, потвърдени нашите мерки. Целта ни е да изградим заедно с страните партньорки едно амбициозно и гъвкаво партньорство, което да носи конкретни резултати за хората – затова с гордост оповестявам, че ще дадем около 2,5 милиарда подкрепа за нашите партньори от източното партньорство в контекста на борба с COVID-19. Ще отпуснем и благоприятни заеми за тези страни, за да покрият те финансовите си нужди и да се засили макроекономическата стабилност. В пакета се предвиждат и мерки за опазване на работните места и економическо възстановяване с отпускане на ликвидност и директен финансов, директна финансова подкрепа за малките и средни предприятия. Изключително важно е економиката да бъде достатъчно устойчива. Това е част е, от, е, на тези страни, това е част от нашите приоритети също така. Визията ни за бъдещето сътрудничество има пет цели. Първо, да се работи за устойчива економика. Второ, да се подкрепя изграждането на отговорни институции, върховенство на закона и сигурност, да се подкрепя, това е трето, екологосъобразния преход – Четвърто, да се е, подкрепа за цифровата трансформация и накрая работа за едно е, приобщаващо и справедливо общество. Ние сега работим за това тези цели да бъдат е, претворени на дело. Ще е, обмислиме и е, целите и резултатите за дейността ни след 2020 в източното партньорство и се надяваме, че то ще остане също толкова силно в е, бъдеще. А на господин Остревичиус, нека да отговоря, ще разгледам въпроса, който повдигнахте, не съм наясно и естествено ще излезем с е, позиция. Благодаря за вниманието. Благодаря. С това приключваме дебата. Гласуването за доклада, по доклада на господина Стревичиус ще е утре, а измененията на доклада на господин Пико ще се гласуват днес, окончателният доклад утре. След е, малко е, прекъс... Е, приключва първия кръг от гласуване и нашето заседание ще приключи също след две минути.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

Sterne der Spinat, altså